преди да обявя заседанието за закрито, да ви съобщя, че утре на 9 октомври в среда ще продължим с работата на пленарната сесия. Заседанието започва утре сутринта в 9 часа.